L'ordine del giorno... В съответствие с дневния ред, сега имаме препоръка за второ четене до оклада на Ренате Сомер относно информиране на потребителите за хранителните продукти. Давам думата на госпожа Зомер за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар и уважаеми колеги. След три години интензивна работа, след внасянето на 3000 изменения, след безбройни разговори, дебати и дискусии, след тежки технически преговори и триалози, сега вече пакета е одобрен Важн, важно беше постигнато на компромис между съвета, и парламента и комисията. А, този пакет ще дава по-добра информираност на потребителите относно хранителните продукти, така че те а, да правят своят информиран избор. От а, този пакет ще има правна сигурност, намаляване на бюрокрацията и ще има по-добро правоприлагане. Пакетът ще е добър и за малките и средни предприятия. 80% от дружествата в Европейския съюз са МСП. Изисква се етикетиране, което ще паства за всеки един хранителен продукт, всяка една безалкохолна напитка. Ще се... Не беше възможно обозначението с цветовете на светофара – въпреки всички трудности, въпреки всички политически различия, въпреки националния егоизъм на държавите членки, сега постигнатия компромис вече е на лице. Алергените ще бъдат разпознавани от пръв поглед. Също така ще се обозначават съставки като растително масло. Месата също ще бъдат обозначавани. Ще се ам, ам, обозначава происхода на страна или на, на място за, за мляко и други а, продукти. Имитатите а, ще бъдат обозначени на лицевата страна. Същото се означава и за а, форма, форматно а, месо. А, на опаковката трябва да става ясно а, какво се съдържа в продукта. И обратно, ако нещо е написано опаковката, трябва да се съдържа в продукта. Ако има плодове на опаковката на кисело мляко, значи трябва да има плодове в а, самото мляко. Ам, енергийната стойност ще се ам, обозначава за всеки 100 грам или 100 милилитра от продукта. И така много други подробности ще бъдат обозначени. Важното е а, данните да са четливи. Четливостта също беше дефинирана. А, минимална големина на шрифта а, беше дефинирана също така. Допълнителни фактори бяха взети предвид, а, например контракта между шрифта и а, фона на опаковката. А, дори и непредварително опакованите продукти трябва да съдържат а, информация за а, алергените и за а, хранителната стойност. А, първоначално мислехме за такова етикетиране, а, но а, след това решихме, че това ще доведе до една а, каша сред националните членки и се отказахме от а, тази а, от това обозначение. Благодаря на докладчиците в Сянка, на комисария Дали за неговите изявления, които ще направи след малко. Ще и ще внесе успокоение сред преговарящите страни. Благодаря и на всички, които участваха в преговорите а, за одобряването а, на този регламент. La parola al ministro Savinsky. Благодаря, господин Савински, от името на съвета. Пани преводничанца. Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми депутати. За мен е огромно удоволствие да участвам в този дебат, който финализира 4 годишни обсъждания за предстоящия регламент. Този дебат наистина се отнася пряко до правото на потребителя да бъде информиран. Дебата все още не е приключен изцяло, но той вече е важна стъпка – Предложението съдържа значителни предимства за потребителя. То гарантира това, че хранителните продукти в Европа съдържат ясна, четивна и осъществима на практика информация – тук е уместно да благодаря на Европейския парламент за конструктивната му позиция. Особени благодарност искам да отправя към докладчика госпожа Зомер, към съдокладчиците и към всички, които дадоха своя принос за изготвянето на доклада, който обсъждаме сега. Разбира се, искам да благодаря на предходните шест председателства. Те проправиха пътя за компромисния пакет – който се надявам ще бъде одобрен при гласуването утре. Нямам съмнение, че разпоредбите на бъдещия регламент ще позволят на потребителите да правят по-разумен, по-здравословен избор и същевременно тези разпоредби няма да доведат до допълнителна тежест за фирмите, опериращи на пазара. Бяха постигнати важни компромиси. Етикетите ще бъдат по-ясни, защото установен минимален размер на шрифта, предварително пакованите продукти ще съдържат информация за калориите, ще има също задължителна информация за алергените – неопакованата предварително храна ще подлежи на по-гъвкави правила, определени от държавите членки, за да не бъдат утежнявани ненужно малките и средни предприятия, за най-чистки изработените хранителни продукти и подобни продукти се ползват с изключение, що се отнася до информацията. Информацията ще се предоставя преди момента на закупуване. Също така успяхме да постигнем компромис по три проблема, но има и други нарешени въпроси. Комисията работя по тях. Това е страната на происхода, въпросът с алкохолните напитки и проблемът с присъствието на трансмасни киселини. Комисията ще представи доклад по всички тези нарешени и въпроси три години след като регламентът влезе в сила. Но в някои конкретни случаи комисията може да представи своите законодателни предложения. Госпожо председател, господин комисар, дами и господа, това предложение е от полза за потребителя. То увеличава прозрачността и тъй като етикетите ще бъдат по-упростени сега, по този начин европейското законодателство ще може да се прилага по-лесно. Полското председателство ще се стреми максимално бързо да влезе в сила този регламент, след като документът е проверен от специалистите по право регламентът би трябвало да бъде прият от Европейския съвет през октомври. Това означава, че до края на октомври тази година ще бъде публикуван този регламент в официалния вестник на Европейския съюз. Благодаря ви. Grazie Ministro. La parola al Commissario Dalli. Комисарът Дали има думата. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, преди повече от 3 години на 30 януари 2008 комисията прие предложение за регламент за информиране на потребителя за хранителните продукти. Сега сме на финалната права по този важен регламент. Искам да благодаря конкретно на докладчика за огромната работа, която е свършила за намирането на компромис с съвета. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за активния им принос. И не на последно място, искам да благодаря на унгарското председателство и предхождащите го председателства, които бяха много активни, свършиха много добра работа за намирането на компромиси, които са приемливи за целия съвет. Радвам се, че парламента споделя виждането на комисията да се създаде обща рамка за предоставянето на информация за хранителни потребители, в основата на която да стои потребителя. С този текст правим така, че нашия подход към въпроса да е напредничав и достатъчно гъвкав, за да се съобразява с бъдещия развой на събитията. Общите ни усилия през изминалите месеци дадоха плод в редица области. Ще спомена някои от тях. На първо място въвеждането на минимален шрифт за задължителната информация, с което ще се подобри четимостта на етикетите на хранителни продукти един от основните проблеми в тази сфера. На второ място задължителна информация за хранителната стойност ще помогне на потребителя да, да види кои храни отговарят на неговия хранителен режим. На трето място задължителна информация за вещества, които водят до алергии. Не, не само в предварително опакованите продукти, но и такива, които не са предварително опаковани. Това ще подобри здравеопазването на здравето на потребителя. Много по-лесно ще вижда потребителя дали има алергени. На четвърто място ще се осигури по-голяма прозрачност за потребителя каква храна купува. За да сме сигурни, че потребителя получава смислена информация, че ще се проведат действия новите правила комисаря Чолош, който отговаря за селското стопанство и аз ще следим много внимателно как ще се приемат правилата за прилагане на регламента. С новия регламент се подобрява положението на потребителя и на стопанските субекти. Но съжалявам, че една важна част от е, предложението на комисията, една декларация, бе залечена. Декларацията на хранителната стойност – така се губят ползите, които а, би носила подобна идея. Поставянето на информация за хранителната стойност но на предната част на опаковката, мисля, че полага основите за бъдещо решение. Смятам, че потребител има право да получава необходимата информация, когато потребява алкохолни напитки. Трябва да се намери баланс в това отношение в контекста на бъдещия доклад. На последно място има следните четири неща, които се искат. Декларация от комисията за информация за малките животни, за спазването на хуманното отношение към животните при тяхното клане. Даваме си сметка колко деликатен е този проблем в някои кръгове на обществото. Ще се обмисли за провеждането на проучване дали да се предоставя информация на потребителя за убиването на животни с зашеметяване. На второ място, обявяването на Спартама. На 4 май 2011 комисията и ЕФСА направиха пълна оценка на безопасността на Спартам. ЕФСА прие искането и се очаква научното становище да е готово до септември 2012 комисията ще направи така, че ЕФСА да вземе предвид и последиците от аспартама върху бременните. Комисията ще обмисли дали трябва да се прегледа действащо законодателство за аспартама, независимо какво ще е станови... в зависимост от становището на ЕФСА и ще види дали да не трябва да се промени максималното допустимо ниво. На трето място, обявяването на отцветителите. Хранителните страхти с отцветяващи свойства. Очакват се насоките да бъдат финализирани второто полугодие на 2012. Резултатите от експертната работа ще послужат за основа за дефи... предефинирането на отцветителите и предоставяне на точна информация на потребителя за използването на съставки с оцветяващи свойства. Четвърто място. Декларация на комисията за хранителните продукти, предварително опаковани за преки продукти. Гледна точка на хигиенните изисквания и предоставянето на информация в това отношение, ще се помисли за проучване по въпроса с евентуално преразглеждане на тези въпроси в бъдеще. И на последно място, комисията подчертава, че противно на духа и думата на регламент 182 за общите принципи и механизми за контрол. Не, не трябва да се визира член 542b. Трябва да се спазва принципа, че комисията може да приеме проекто акт за прилагането, ако няма становище. Нормите на член 5 не могат да се считат само за правомощи на законодателя по преценка. Те трябва да се тълкуват стеснително. И прибягването до тези разпоредби трябва да е обосновано. Компромисният пакет, който ще гласувате утре, бележа сериозен напредък в сферата на предоставянето на информация за хранителните продукти. Благодаря. Грация, комис... Благодаря, господин комисарио. И сега от името на политическите групи започваме с ЕНП. Господин Лиза за две минути. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика госпожа Сомер. Благодаря и на всички, които допринесоха за това споразумение на комисаря господин Дали и на унгарското председателство. Законодателният процес го следях от самото начало. Имаше различни позиции, различни интереси, но смятам, че постигнати резултат е много добър ще предоставим на потребителите по-ясна е, информация, но а, няма да предписваме на нашите потребители е, какво да ядат и какво да не ядат. Искам да подчертая споразумението, който беше постигнато по отношение на имитатите. Много е важно хранителните продукти а, да не създават впечатлението, а, че се състоят от основна съставка, пък това да не е така. Например, сиренето трябва да бъде произведено от мляко. Ако има някакви растителни мазени в него, то в бъдеще това трябва да бъде обозначено. Не беше е, лесно да се, да се намери правилното решение, е, дали да се предпише, че трябва да има, да се напише имитат, защото може някоя фирма да каже, това е иновативен продукт, а не имитат. Но сега вече а, с, с тази разпоредба, че трябва да се обозначава всяка съставка, която а, е включена, а, е добър резултат. Та, тези разпоредби, свързани с имитати, могат да помогнат и на селските стопани. В бъдеще няма да има нужда потребителите да носят лупа със себе си, за да четат съдържанието а, на продуктите ще се окаже съдействие на МСП. Е, винаги мисли, мислихме не само за Несле и а, Милка и другите големи а, производители, мислихме и за малките а, земеделски стопанства. Благодаря ви и а, поздравления. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите, госпожа Уилмат, две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че след години работа ние направихме голяма стъпка в правилната посока и информираме по-добре потребителите. За съжаление, понякога като че ли забравяме, че този регламент говори за хранителна информация за потребителите. Натиска от лобито на производителите на храни и най-вече алкохолни напитки беше огромно. Независимо от това, постигнахме важни компромиси. Аз смятам, че е много добре, че съветът се съгласи с етикетирането на прясно месо, независимо от това, дали то е свинско, агнешко или друго. Много е важно също така, че след две години ще се обозначава происхода на месото, вложено в други продукти. Например, когато ще купуваме сандвич с пиле и върху сандвича, който предварително пакован ще има надпис произведен в Европейския съюз, ние ще знаем, че пилето не е произведено в Тайланд. Смятам, че по-здравословното хранене, постигано през по-добро етикетиране, ще позволи да се предотвратят много заболявания. Много е добре, че комисията ще проучи в продължение на 3 години и ще докладва за резултатите от проучването след 3 години. Много се радвам, че е постигнато решение за трансмасните киселини, а също така и за растителните масла, които се влагат в хранителните продукти. За мен е голямо разочарование е, че не беше прието задължително изискване за поставянето на етикета на лицевата страна на продуктите. Ако искаме да избегнем такива заболявания, като сърдечно-съдви заболявания, затластяване и диабет, ние трябва да предоставяме повече информация за потребителите, така че те да могат да взимат по-здравословен избор. Смятам, че има добри идеи, като системата с, с цветовете на светофара, които биха могли да подпомогнат потребителите. И нека да не забравяме, че за първ път на европейско ниво става задължително да се означават хранителните свойства, така че потребителите да знаят колко сол, захар и други съставни части консумират, като купуват определени продукти. Председателят благодаря. От името на групата АЛДЕ, господин Гербранди за минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да поздравя госпожа Зомер, унгарското председателство, докладчиците в Сянка и Европейската комисия за тяхната готовност да се постигне компромис на второ четене. Смятам, че наистина направихме голяма стъпка напред, стъпка напред при защита на потребителите. Много се радва, че беше възприята линията на либералите, а именно, че ние не трябва да предписваме на хората какво да ядат и какво не, а по-скоро трябва да им предоставяме достатъчно информация, така че те да направят свой информиран избор. Много е важно в училищата да има специални занятия, които да обясняват по какъв начин човек трябва да се храни здравословно. Трябва да има образователна дейност и за това е много важно да се информират гражданите дали има растителни масла и какъв е происходът им. Другият голям проблем са трансмасните киселини – ние искахме пълна забрана на такива трансмасни киселини. Ние искаме да се забрани използването на такива изкуствени трансмасни киселини. Господин комисар, според мен е добре да обмислите дали могат да бъдат привлечени новите технологии за целта на по-голямото или по-доброто по-скоро информиране на гражданите. Благодаря ви. Председателят от името на групата на Зелените, господин Шлютер, две минути. Благодаря, госпожо председател. Трудни бяха преводите, но резултата е много по-добър, отколкото е положението сега. Дори някой да смята, че се изгуби възможността да се информират потребителите за високо съдържание на сол и така нататък. Много жалко е, че лобито в сектора на алкохолните напитки е премахна алкохола от предложението. Колко от нас знаят колко калории съдържа алкохол, дадена алкохолна напитка? Имаме право да знаем това, както и да е. Радвам се, че ще се пресекат възможности за измама. човек ще знае дали шунката в сандвича е направено от кълцено месо Растителните масла също ще бъдат включени в информацията, ще се обозначава происхода им. Има много потребители, които искат да се избегне дългото транспортиране на животни, искат да купуват продукти от производители, които произвеждат месо при добри условия. Радвам се, че нанотехнологиите ще бъдат включени в етикета и трансмасните киселини. Вие не се съгласихте с решението на парламента, но поне ще се организира проучване Мисля, че проучването ще покаже колко е важно да се реши този проблем за сърдечно-съдовите заболявания. Ще се слага информация на етикета за алергените, хранителната стойност. Ще има изключение за малкия бизнес, което също е доста добра идея. Благодаря от името на консерваторите и резерваторите Струн Стевенсен за една минута. Радвам се, че съвета, комисията и парламента постигнаха консенсус. Имахме много различни позиции, но жалко би било тази работа, която вършим от 3 години, да не се овенчае с успех, така както стана с законопроекта за новите храни. Във връзка с това, което каза комисаря Дали, за животните, които биват убивани в кланица, с зашеметяване, шакита, еврейския метод за убиване и така нататък. Дерогация, с дерогацията се злоупотребява много. Милиони животни се убиват по този начин в кланица. Местните продукти от тези животни стигат до общата верига на доставките. Ние категорично смятаме, че потребителят в Европа има право да знае когато купува такива продукти. Радвам се, че господин Дали ще въведе силен регламент за хуманното отношение към животните. Парламентът очаква точно това от него. Благодаря. От името на Обединената европейска левица, госпожа Лиотард за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Донесох ви а, торта. Защо? Защото днес е рождения ден на овцата Доли става на... Toch verdient На 15 а, години. 93% от всички клонирани животни умират или се раждат болни. А, това, че Доли ам, доживя толкова години е забележително. 15 години обаче никакви разпоредби не бяха изготвени за клонирането. 15 години след раждането на Доли, тези продукти все още се продават на пазара без да бъдат етикетирани. Просто потребителите не са информирани за продукти от клонирани животни. А, какво още не е обозначено? Трансмасните киселини, които са опасни а, за здравето. Сега всичко ще се етикетира ам, по порция, а не а, по съдържание на 100 грама. няма да има ясни информации за потребителите, за енергийна стойност, захар и сол и така нататък. Европа реши да не се обозначава месо а, от животни, които не са а, били зашеметени преди клането. Така, на рождения ден на, на Доли не заслужавате никакви поздравления и овации за а, този пакет. Благодаря. Сега господин Росим. Благодаря, госпожо председател. Ние бяхме за този а, текст Докладчика подходи много ангажирано. Сега се намираме в процедурата на второ четене и какво стана е, ясно, че е, мястото на происход вече няма да е задължително. Това е срещу е, производителите, де факто, защото те искат да продължават да произвеждат, да създават работни места и така нататък. Имаше преговори между е, <clears throat> комисията и съвета. Е, не бяха постигнати очакваните резултати. И още по-трудно става да се прилагат националните разпоредби за происхода. Рестриктивните национални разпоредби няма да бъдат подкрепени от квалифицираното мнозинство. Обаче мястото на происход е много важно, за да може потребителя да знае какво купува. Нашата позиция е против този доклад. От името на независимите депутати, госпожа Доц. Благодаря ви, госпожа председател, господин комисар. Благодаря и на докладчика. Потребителите имат правото да очакват информацията на етикетите на хранителните продукти да бъде вярна. Информация за хранителните свойства е важна за потребителя и е важно да се гарантира безопасността на потребителя и свободата на избора. Всичко това се гарантира от доклада. Обаче искам да изтъкна един сериозен проблем за мен. Това е връзката с страната на происхода. Аз одобрявам самата, идеята, самата идея, но аз имам възражения срещу възможните последици за търговията. В Ирландия видяхме, че етикетирането на страната на происхода може да бъде протекционистка мярка. В Северна Ирландия много производители пострадаха като резултат от това. Затова държавите членки изразяват своята загриженост в съвета по този въпрос. Настоявам комисията да извърши оценка на въздействието и да проучи всяко едно предлагано законодателство за етикетирането и обозначаването най-вече на страната на происхода. Председателя, благодаря ви. Сега, други оратори. Госпожа Юзо за две минути, моля. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Ким, комисар. Госпожа Зомер, съдокладчиците, комисията и съвета постигнаха съгласие по този важен доклад, важен и за потребителите, и за производителите на хранителни продукти. Разбира се, потребителите искат да получават изчерпателна информация – в момента все още е много трудно да се осигури достатъчна информация. Ние трябва да потърсим баланса между достатъчна информация и четивна информация. Също така трябва да направим анализ на ползите и разходите. много малки и средни предприятия могат да фалират, защото те няма да могат да се конкурират с големите фирми, ако разходите по етикетиран са прекалено големи. Освен това, смятам, че в много сфери докладът постигна баланс. Особено, що се отнася до обозначението на страната на происхода. Знам, че този въпрос предизвика много объркване, но се надявам, че той ще бъде решен. Не е лесно да се определи в момента кой е основният ингредиент, затова е много важно това да се обозначава ясно. Трябва също така да се внимава с това да не бъдат административните разходи прекалено големи за производителят, защото в крайна сметка това ще не вреди на потребителя. Смятам, че това законодателство не трябва да се отнася до алкохолните продукти, защото вече съществува изчерпателно законодателство, отнасящо се до алкохолните напитки. Разбира се, много е важно потребителите да могат да взимат информирани решения. Председател, благодаря ви, господин Декастро, за минута и половина. Благодаря, господин, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Доклада за представянето на информация на потребителите означава, че Европа поема много, предприема много важна крачка напред в защитата на правата на потребителите. Затова искам да благодаря на докладчика, госпожа Сомер и на всички докладчици в Сянка и особено на Гленис Уилмот, докладчика в Сянка от моята политическа група. Ако погледнем в бъдещето, е ясно, че Европа вече е засилила ефективността на своите инструменти за осигуряване на безопасност за своите потребители. Разбира се, е, можеше да се очаква повече в някои е, елементи, що се отнася до етикетирането, е, включително и по отношение на происхода на, на всички видове месо. Е, това е важно за потребителите в Европа. Също време, но а, има елементи, където сме по-малко амбициозни, отколкото сме могли. Например, е, задължителното етикетиране на всички пресни хранителни продукти, както и етикетирането на месата по приложение 15. Необходимо е, а, например, е, да се е, вземат мерки по отношение на меса като заешкото, защото се изключва. Има и други места, където а, е, не всичко е свършено е, и остава още работа. Благодаря, господин Декастър. Една минута за госпожа Риес. Благодаря. След три години дебата по етикетирането на хранителните стоки, приехме компромис, той е балансиран. Тук бих подчертава отговорността на държавите членки, географското обозначение на стоките и благодетелстване на местните стоки, обозначаване на алержените, вредата от аспартама. Също така индустриалните мазнини, които присъстват в някои храни като пици. Европейската комисия би трябвало да предприеме бързи действия и по-категорични действия по отношение на е, етикетирането, за да се даде ново измерение на борбата срещу затластяването, от което страдат все повече европейски граждани. Госпожа Гирлинг има думата. Благодаря. Искам и аз да поздравя доктор Сомер от името на всички докладчици в Сянка. Изглежда, че от, от доста време се работи по тази тема. Подкрепям пакета и се радвам, че има повече честност и прозрачност в етикетите. По тази тема интересите на потребителите наистина се обединиха. Получихме мненията на хиляди е, потребители и искам да благодаря и на провелите кампанията е, за осведомяване в Великобритания. Няма начин да са доволни напълно всички, но все пак има много области, в които сме напреднали. Има яснота за етикетирането за страната на происход. Данните за съставките са по-ясни, по-лесно се разчитат. Така че е, мисля, че това ще допринесе значително за здравословната хранене в Европа. Благодаря. За една минута има думата господин Скота. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Потребители, това е ключовата дума в целия този доклад. И трябва да не забравяме, когато взимаме решение, че това е така. Колкото повече и пряка информация се предоставя на потребителите, толкова по-важно по, важна ще е работата, която успяваме да свършим, особено, примерно, неща като обозначаване на происхода и други. За основните хранителни продукти об обозначаване на происхода е най-важното. Също така проследяемостта е изключително важна. И накрая, атаките на епидемия от Иколи. А да, това беше нещо, което ни свари не съвсем подготвени. В същото време ние трябва да сме и конкурентно способни и с продукти, които са висококачествени, за да можем да защитим потребителите и в същото време потребителите заслужават да знаят. Да, благодаря. Господа Делянга. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Потребителите ще бъдат по-добре информирани благодарение на тази директива. Имам обаче един коментар за някои продукти. Това прилича на пица с сиране. Когато погледнете обаче списъка с съставките, ще видите, че вместо сирене има смес от сирене и животински мазнини. Възоснова на споразумението с съвета всички производители трябва да кажат какви заместващи продукти са използвали. Само, че оказва се, че вие ще кажете с добавка на растителни мазнини, защото някои от тях е, могат да сметнат, че става дума за зехтин, а не е, за нещо, което е, е заместител на сирането. Това е компромис и трябва да видим как ще се спазват правилата. Това ще изисква стриктен контрол. Надявам се, че е, ще отчетете това, господин председател, че през следващите години ще настояваме за повече информация е, за, е, за спазването на правилата. Когато на опаковката пише кашкавал, вътре трябва да има кашкавал. Ние искаме от вас да затегнете нещата. Председателя, благодаря госпожа Вестлунд. Благодаря много, господин председател. Аз съм една от тези, които са напълно въодушевени от факта, че постигнахме задължително етикетиране на месото, на всички видове месо. Това е много важно не само за потребителите, но и за фермерите. Фермерите в моята страна, например, които работят при по-високи стандарти, отколкото в другите страни. Така може да сме сигурни, че те няма да се конкурират, че няма да страдат от нелоялна конкуренция. Това е по-добре и за потребителите, и за производителите, и за околната среда. Задължителното етикетиране се разшири до много продукти. Госпожа Уилмът каза нещо съвсем правилно. Много често потребителите се подвеждат днес. Те трябва да могат да получават по-добра информация, по-ясна за четене и се надявам, че възможно най-скоро ще можем да постигнем това. Има обаче и някои неща, които са разочароващи. Що се отнася до трансмазнините, би било добре те да се означават на етикетите. Това би бил един ефтин начин тези продукти да излязат от пазара. Също така е задължително етикетирането за наноматериалите, нещо, което приветствам. И има нови разпоредби във връзка с информацията на 100 грама или 100 мл. Това е по-добре за потребителите. Госпожа Тремоса има думата за една минута. Господин Тремоса. Dear Commissioner. Скъпи комисаро, колеги, господин председател. С това, което искам да подчертая е, за правото на гражданите да бъдат информирани на своя собствен език, дори и да не е официален в Европейския съюз все още. Същност, разнообразието, многообразието в Европейския съюз означава, че милиони европейци имат за матерен език език, който не е признат в Европейския съюз. А в Каталуния, например, хиляди предприятия етикетират на каталунски своите стоки. Това обаче не се признава за официален език. Член 15.2 посочва, че може да бъдат етикетирани на всякакъв език, който все още не е признат за официален в Европейския съюз. Това е нещо, което надявам се комисията да успее да осъзнае. Благодаря. Една минута за господин Уски. Благодаря, господин председател. Има колеги, които са доволни от постигнатия компромис. Благодаря на докладчика госпожа Сомер за резултатите от е, работата. Говорим за, за страна по происход, за етикетиране и обозначаване на стоките, особено месото. Е, има известна ирония тук, като имаме предвид, че често че много хора не обичат месо. Заедно с това ние трябва да приемем регламент, който да отговаря на интересите на потребителите. Не бива да казваме на потребителите какво да правят. Радвам се, че постигнахме компромис за големината на шрифта на текста на опаковките. Не искаме да е, не искаме разпоредбите да създават допълнителни е, пречки и затруднения за потребителите. При всички случаи аз ще гласувам за. Следващият оратор, господин Нотал. Европейския съюз смята, че Европейския съюз знае най-доброто за всичко, във всички области. Но истината е, че потребителят е крал, а не Европейския съюз и потребителят сам ще избере какво иска да прочете и какво не иска да прочете. Ясно е, че има е, и елемент на здрав разум, що се отнася до етикетирането, е, що се отнася до, хранителната, е, до информацията за хранителните съставки и прочее. Но голяма част от наложените в този документ изискванията изисквания са ненужни и всъщност потребителят ще ги плати което е изключително неподходящо в сегашната економическа ситуация. Всички знаем, че в Великобритания могат да се приемат закони. Нашият парламент всъщност е майката на всички парламенти. И това е било така години наред. Така че, хайде и това решение да се, хайде това решение да се вземе на ниво държави членки, а не в Европейския съюз. Благодаря. Е, госпожа Тайсен има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, потребителите най-сетне получават необходимата информация за съдържанието на хранителните продукти, които купуват, за да поддържат здравословен начин на хранене и живот. Информацията сега вече е задължителна за всички. Цифрите стойностите трябва да бъдат дадени много точно. Това е правилният начин. Може би цветовете на светофара са добра идея, но не знам дали ще са толкова ефективни. Мисля, че трябва обаче да има и дерогации, защото има някои много висококачествени хранителни продукти, които може да се окажат заплетени в някои от разпоредбите на текстовете. Наистина потребителите имат нужда и право на, от подробна информация, но на език, който е разбираем за тях. И накрая искам да посоча, че има различни тенденции. Едно е да се отбележи происхода, страната на происхода и друго е проследяемостта. Поне за мен това са две различни неща мястото на происход, страната на происход е нещо важно, но когато става въпрос за продукт, съдържа в себе си много други продукти, там вече става по-сложно. Благодаря. Една минута. Тисен. Благодаря, господин председател. Винаги е добре да се придвижим една крачка напред, но също времено трябва да действаме внимателно. Да, това е крачка напред, що се отнася до етикетирането на хранителните продукти. Етикетите ще бъдат много по-ясни. Осигурява се по-голяма безопасност, но има много неща, които трябва да се означават на етикетите. Призовавам комисията да има предвид това, като говори и за графика. Толкова много хора са затластели на нашия континент, толкова много хора имат сърдечни проблеми, че е, трябва да се ускорят нещата максимално. Трябва да се вземат висококачествени решения и трябва да сме възможно най-конкретни. Благодаря, господин Пирея. За минута и половина има думата госпожа Окони. Благодаря, господин председател. Колеги, най-напред искам да поздравя докладчика. Госпожи и господа, много е важно европейския потребител да разполага с информация за продуктите, които консумира. Цялата необходима информация трябва да бъде там. Много се радвам от намерения компромис. Е, господин Нотал, който се тръгна, каза нещо, с което не съм съгласна. Ние трябва да се радваме на компромис. Информацията ще бъде по-разбираема, по-видима информацията за алергените ще бъде там Неприемливо е да се заблуждава потребителят, като му се предлага сирене, произведено от растителни мазнини месото от е, свинско, козе, е, конско или друго месо трябва да бъде обозначено на опаковката. По този начин ще може да се информират потребителите и да се борим по-ефикасно е, срещу заразите. Предприятията от своя страна трябва да се адаптират към новите правила за тях. Това е, означава инвестиция, време, усилия и сега трябва да им дадем възможност да приложат всички тези правила на практика. Благодаря. Думата има госпожа Верньо. Господин председател, господин комисар, скъпи колега, от три години работим по този въпрос и виждаме колко сериозен е проблемът и колко силен е натискът от бизнеса. Радвам се от постигнатия резултат. Особено се радвам, че ще има и обозначаване, задължително обозначаване на информацията, възоснова на която потребителите ще могат да направят разумен избор. Алергените трябва да бъдат а, е, ясно обозначени. Също така е предвиден и минимален шрифт. Обозначаването на происхода за месото е задължително. Надявам се, че това ще може да се приложи и към месото, и, и, и млякото и млечните продукти. Много е важно алкохола да не се включи, тъй като трябва да бъде предмет на специален регламент. Можем и, по, и повече информацията да бъде хармонизирана и по-видима направена е стъпка към информиране на европейските потребители. Председателят. Благодаря господин Табажди за една минута. Уважаеми колеги, уважаеми колеги, аз съм разочарован от крайния резултат на този процес на актуализиране на регламента за етикетиране на хранителните продукти. Що се отнася до яйцата, до меда и обозначаване страната на происход, предложението във връзка с препоръките а, за приемливата дневна доза от някои хранителни продукти, за съжаление, не е приета. Както предложиха социалистите, невъзможно е да се разбере защо десните групи поддадоха на натиска на лобистите в тази сфера, след като е много важно да има информация и на другите продукти. Благодаря. Една минута, господин Тарабела. Благодаря. По този въпрос принципът е принципът за твърде много информация, която убива информацията, очевидно е актуален. Аз мисля, че ни трябва повече информация. Много се радваме, много се радвам за това, че е постигнато споразумение за обозначаване на происхода. Споразумението, което ще гласуваме утре е стъпка напред, защото сега ще обозначава е, происхода не само за месото, а, а също така за е, меда и е, други продукти. Компромисът не може да удовлетвори всички потребители и аз призовавам комисията да предложи законодателство в друга област. Също така, количествата а, и единиците са много важни. А, да, да се използва думата порция е недостатъчно. Трябва да се използва някаква по-ясна измерителна единица. Благодаря. Дойде време за процедурата спонтанни изказвания. 13 души са се записали за изказване. Малко се изоставаме от графика, така че не всички 13 ще получат думата. Само 6. Ще се опитам да разпределя времето справедливо между политическите групи по реда, по който сте привлекли вниманието на председателя. Господин Кели има думата. Благодаря, господин председател. Повечето от депутатите приветстват това предложение и това съвсем не е изненадващо, защото предложението е добро за гражданите и им помага в избора на храни. Трябва да има предвид, че малките и средни предприятия а, имат много голямо значение тук. За мен е, беше голямо удоволствие да присъствам на заседанието на Националната федерация на жените тази сутрин и там се е, разясниха някои резултати. 98% от, от респондентите смятат, че етикетирането за храната на страната, извинете, на происход е изключително важно. Също време, но много от тях не си дават сметка, че етикетът а, за страната на происход да обозначава страната, в която а, стоката е била последно преработена. Така че това трябва да се вземе предвид и тази, на тази практика трябва да се сложи край. Благодаря. Благодаря. Една минута за господин Земке. Благодаря ви. ja bym chciał uwagę zwrócić na moim zdaniem e, bardzo ważną rzecz e, otóż e, Благодаря ви. Искам да привлека вниманието ви върху един много важен аспект. Много често ние говорим за задължения на производителите. Привличам обаче вниманието ви върху факта, че тези препоръки са много важни за потребителите. Потребителите трябва да са много по-наясно с своите права. Аз казвам, че потребителите по-скоро би трябвало да бъдат по-добре е, информирани за своите права, тъй като аз не смятам, че това е така. Много е важно да бъдат информирани потребителите това, което е важно, не количеството на информация, а способността на потребителя да прочете тази информация. Благодаря. Господин Обермайер има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Както казват хората, през последните три години ние поработихме здраво, но имаше и доста трудности по пътя. Примерно, растителни мазнини в сиренето, остатъци от приготвянето на едни продукти, добавени към други хранителни продукти. Това не трябва да бъде забравено. Всъщност, сега разглеждаме прясното месо и обработеното месо. Много често а, пилешкото в даден продукт може би е с происход Бразилия. Доста често се случва че от 800-900 км от някъде идва част от продукта, за да бъде дообработен окончателно. И това трябва да се проследява. Благодаря. Една минута на госпожа Род Бернт. Благодаря, господин председател. Щеше ми се колегите да бяха правили малко повече смелост и е, действително е, да се стигне до второ четене. Няма уточнение за калориите, е, например. Е, от е, предната страна на продукта. Няма калории на етикетите на бутилките алкохол. И, и много други неща се пропускат. Що се отнася до страната на происход, е, гражданите трябва да я знаят. Това е задължително. В член 52 сега се дава просто някаква насока на комисията за това какво трябва да правят по отношение на различните е, продукти, е, изминали дълъг път, докато стигнат е, до е, съответния хранителен продукт. Мисля, че трябваше да стигнем до второ четене и да се премине през помирение. Разочарована съм. Господин Торфман, една минута. Благодаря, господин председател. Мисля, че ние постигнахме не лош резултат. Искам да благодаря на докладчика госпожа Зомер. Член 9 за малките и средни предприятия. Много региони в Европейския съюз произвеждат хранителни стоки, които продават пряко. Нещо, което ние насърчаваме. По отношение на алкохолните напитки трябваше да проявим повече амбиция, също това въжи и за подсладените алкохолни напитки. От е, доста е, години, по-точно десетилетия, имаме правила за виното, които са доста по-строги, отколкото за други продукти. Например, алкохолно съдържание, происход, големината на шрифта. Благодаря, каза председателят. Следващия оратор. Госпожа Манер, благодаря господин председател, господин комисар. Много се радвам, че намерихме компромис, защото се постигна напредък така, особено що се отнася до етикетирането за страната на происход. В крайна сметка, когато се говори за етикетирането, най-важен е потребителят. А потребителят трябва да знае откъде идват продуктите, които се купуват и какво съдържат. Компромисът е крачка напред. Потребителят трябва да има право да избира продукти от местен происход, например. Е, така че е, именно етикетирането за происход, особено е, неговото разширяване до повечето видове месо, е изключително важно тук. Надявам се, че в бъдеще то ще бъде допълнително разширено, за да включи повече преработени продукти и млечни продукти. Подкрепям и коментаря на господин Тремоса за езиците. Благодаря, госпожо Манър. Следният оратор в тази процедура е господин Миколашик. Сеньор президенте. Благодаря, господин председател, колеги. Това е един типичен пример как Европейския парламент може да заеме конструктивна позиция по тема, която е разбираема и важна за гражданите на Европейския съюз, за размера на шрифта, на етикетите, за обявяване на съдържанието, на происхода, също алергените. Аз като лекар приветствам тази част особено много. Вярно е също така обаче, че може да бъде на опаковката една красива ягода, да кажем, обаче вътре да има много различни елементи от това, което е естествената ягода подсветители и много други неща. Разбира се, в бъдеще ние ще трябва да предложим още много неща, които да касаят алкохолните напитки и всичко друго. И искам да поздравя докладчика. Благодаря господин Миколашек, а сега господин комисар имате думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Много е важно да покажем, че Европейският съюз има желание и може да приема законодателство, което овластява гражданите в тяхното ежедневие. И информацията е в сърцевината на това овластяване – Новите технологии в е, съвсем близко бъдеще ще ни дадат възможност да предоставяме повече и по навременна информация на потребителите за това, което ми се предлага за консумация. Отбелязах е, настойчивото е, желание на някои депутати да се предприеме нещо по въпросите на спазването на правилата, както по въпросите на убиването на животни с зашеметяване, така и по други важни въпроси. Изпълнението, спазването на изпълнението е много важно. Убеден съм, че преди да бъде прият нов закон, трябва да направим така, че всичко това, с което разполагаме към момента, се използва максимално добре. Нашите ресурси трябва да се насочват в все по-голяма степен към спазването на правилата. По отношение на имитациите, мисля, че ние трябва да проявим творчество. Съгласна съм с госпожа Деланге. Информациите трябва, потребителите трябва да получават информация за присъствието или отсъствието на дадени продукти, не, не, бивало, не бива да даваме възможност на изобретателни хора да използват законодателството е, за свои цели. Ето защо ние трябва да проявим много внимание и да подходим творческо, творчество. И като госпожа Лиотард съм разочарован, че нямаме законодателство а, за клонирането. Мисля, че изпуснахме една възможност а, да тръгнем по а, правилният а, път а, към приемането на такова законодателство в бъдеще. Мисля, че предложението което беше направено пред няколко седмици. Мнозина от нашите събеседници а, ни казаха а, в каква посока трябва да вървим, за да предоставим информация на потребителите и да им кажем какво потребяват. Мисля, че това е най-важното. Помня изслушването си пред парламента, на което казах много категорично. Не можем да казваме на хората какво да консумират. Въпросът е да ги информираме какво им предстои да консумират и да, те сами ще решат. Що се отнася до езика, трябва да бъдем внимателни. Ние не промених, не, сме, не променяме съществуващия регламент за езика. Трябва да внимаваме, защото ако правилно разбирам, предложеното изменение ще даде възможност на определена страна или регион да налага един език на пакета. Мисля, че и това е противоречи на целите за предоставяне на информация. Новото законодателство е краегален камък в правата на потребителите за информация. Сега можем да преминем към следващия етап, а именно изпълнението. Престои много работа, за да се осигури пълно спазване на всички правила разчитам на ползотворното междуинституционално споразумение, за да се осигури спазване на това, на този регламент. Те използвам още един път възможността да благодаря на госпожа Сомер и докладчиците в Сянка. Благодаря. Думата от името на съвета има господин Савицки. Благодаря, господин председател, дами и господа. От повече от 3 години водим дискусии и има голямо разнообразие на гледни точки от пълна подкрепа през определени съмнения до разочарованието на господин Табажди. Онова, което консумираме, определя наш, начинът по който живеем. Като потребители ние разполагаме с всички права а, да, а, права да сме информирани за онова, което ни се предлага. Искам да се присъединя към мнението на комисаря Дали, който каза, че потребителите имат нужда да им се казва не какво да консумират, те имат нужда да знаят какво им се предлага за консумация. Проблемът е, че етикетите не дават възможност да се изгражда добри хранителни навици. Съгласен съм с господин Занке. Имаме нужда от много разяснителна работа за информиране на потребителите. Съгласен съм с комисаря който казва, че сме постигнали балансиран компромис между задължението за защита на потребителите и изискванията на хранително-вкусовата промишленост. Що се отнася до кланиците обаче, хуманното отношение към животните, клонирането, както каза госпожа Лиотарта, това са аспекти, които трябва да бъдат изяснени в бъдеще в законодателството. Вие поставихте особен акцент върху обозначаването и етикетите за происход. През 2003 година като бъдеща държава членка ни беше казано, че обозначаването на происхода е чисто и просто търговски протекционизъм. Много се радвам, че в, Евро... в разширения Европейски съюз успяхме да постигнем нов подход към този въпрос. Подход, който се състои в това да бъде ясно обозначен происхода на стоките. Всички от тези всички въпросът за това дали продуктите в Европейския съюз се произвеждат по едни и същи норми е въпрос, по който може да се спори. Що се отнася до имитациите, не можем да си затваряме очите пред това явление. Онова, което не е хранителен продукт, онова, което е при, примес, би трябвало да бъде назовано като такова. В заключение искам да ви благодаря за тази дискусия. Искам да ви уверя, че всичките ви мнения и тревоги ще бъдат представени на съвета. Председателят благодаря. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Уважаеми приятели, всички ние бихме искали да направим още повече, да, за да подобрим нещата. Аз, например, бих искала калориите да се уточняват още да, е, отгоре на опаковката е, и то на база 100 грама или 100 милилитра. Но все пак това е, е компромис, в който всеки трябва да се откаже от нещо. И така, не сме доволни от е, всяка най-малка подробност, но все пак е, трябва да се работи с ориентация към резултатите. Именно заради това измененията е, разказват цяла история. Има изменения е, за езиковия режим, които биха довели до помирителна процедура и биха разрушили настоящото равновесие и постигнатия компромис. Има и други такива области. Всички докладчици в сянка направиха всичко възможно, за да се изкове този компромис. А вие, госпожа Лиотард, го направихте с Обединената левица. Господин Роса го направи за своята група и сега не разбирам защо се отказвате от този компромис и казвате, че резултатът не е задоволителен. Защо тогава се съгласихте с компромиса първо, първоначално? Вие сами участвахте в постигнето на този компромис. Сякаш искате да изперете нещо без да го намокрите. Направили сме все пак нещо за потребителите. Не е съвършено. Има още неща, които е можело да се направят. Особено за преходния период. И съм сигурна, че комисията ще търси възможности за такива подобрения и ще се стигне до дефиниране на понятието алкопоп – така че това е един <clears throat> добър компромис, един политически компромис и е, препоръчвам да подкрепим доклада утре. Благодаря, госпожо Замрес. Това приключваме дебата по тази точка от дневния ред. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа на обед. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад на